Oh, Моля да заемете местата си, дори и докладчика. Носите ли картите за гласуване? Wir haben heute eine Abstimmung durchzuführen. Е, ще гласуваме по една точка за леките търговски превозни средства. След това ще обсъдим точка 10, свързана с повторна индустриализация на Европа за насърчаване на конкурентоспособността и устойчивостта. След това има размяна на мнение с комисар Тонио Борг, отговаря за здравеопазването. Готови ли са колегите да започнем? Консолидирано изменение едно електронно гласуване или не, с, с на ръка. Консолидирано изменение 1. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Консолидирано изменение 2. За? Против? Въздържали се? Приема се. Продължаваме. 11. На тран. Против? въздържали се, не е ясно. Електронно гласуване по 11 на Тран. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Консолидирано трето изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Четвърто консолидирано изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 69 за, против, въздържали се, приема се. 96 за, против, въздържали се, отхвърля се. 68 за, против, въздържали се, отхвърля се. 67 за, против, против, приема се. 70 и 13 на Тран за, против, въздържали се, приема се. Тран 14 за, против, въздържали се. Не е ясно. Електронно гласуване под ран 14, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Итре 8 за. Против. Въздържали се. Не е ясно. Електронно гласуване по ИТРЕ 8. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към 72. За. Против. Въздържали се. Приема се. 73. За. Против. Въздържали се. Приема се. И 3-9 за. Против. Приема се. След това прескачаме и отиваме на и 11 за. Против. Въздържава се. Отхвърля се. 81 и Тран 16 заедно за. Против Въздържали се. Не е ясно. Електронно гласуване. 81 и Тран 16. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 82 и, 13, и Тран 17 за против. Приема се. 83-то за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Тран 18 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Прескачаме и отиваме към 11 и 13 за. Против. Въздържали се. Приема се. 97 след това за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 за, против. Не е ясно. Електронно гласуване по 14-то изменение. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. И 3-1 за. Против. Въздържали се. Не е ясно. И 3-1. Електронно гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Прескачаме. 18 изменение и тран 2 на страница 9. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 19 и тран ам, 3 за против въздържали се. Отхвърля се. 28 е следващото за против, въздържали се, отхвърля се. Сега гласуваме по 300 с стран 5. За, против, въздържали се, отхвърля се. След това трето изменение за против, въздържали се. Не е ясно. Електронно гласуване по изменение 3. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Тран 6 за, против, въздържали се, отхвърли се. Тран 7 за, против, против, въздържали се, отхвърля се. А 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронно гласуване по 39-то изменение. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Четиридесет четвърто е следващото. Не. А, поправя се оратора. Тран 9. За. Против. Въздържали се. Не е ясно. Електронно гласуване по Тран 9. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. И 36 за. Против. Въздържали се. Приема се. Окончателно гласуване. Моля, гласувайте. Електронно гласуване, както винаги. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 45 гласа за, 3 гласа против, 8 въздържали се. Сега окончателно гласуване по а, законодателната резолюция. Отново електронно гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 53 за 4 против 1 въздържава се. Сега питам докладчика. Искате ли да се проведат преговори или не? Искам да помоля комисията да ми предостави този мандат, като се има предвид а, мнозинството, което беше в подкрепа на доклада. Нека да проверим и това. Електронно гласуване. 35 колеги трябва да гласуват за. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Ясно ясно, с голямо мнозинство беше подкрепено това искане. Приветстваме нашите гости тук, колегите ми от Берлин. Добре дошли тук в Комисията по околна среда. Като видях тук отзад какво се случва, си помислих, че половината Берлин е вече тук. Може да останете, да присъствате на нашата дискусия. Добре сте дошли. Тези, които искат да напуснат залата, нека да го направят по-тихо. Thanks. Сега продължаваме с доклада повторна индустриализация на Европа за насърчаване на конкурентоспособността и устойчивостта. Колегата Симански е докладчик. Ще му дам думата, но нека да запазим спокойствие, така че той да може да представи доклада си. Моля ви да преустановите разговорите си, за да можем да започнем да дам думата на колегата Симански. Е, пане Przewodniczący, шановни панство, Благодаря, господин председател. Дами и господа, Европейската комисия издате, е един документ относно за повторната индустриализация на Европа. Нашата комисия имаше задача да изготви становище, което ще бъде добавено към другото становище, изготвено от Комисията по промишлеността и индустриалните промени. Документът беше вече представен и моята задача е да представи ролята на европейската промишленост при, е, е, в економическия растеж и също и за създаване на заетост. Индустрията е ключов елемент за е, създаване на заетост и също увеличаване на економическия ръст. Европейската стратегия трябва да има за цел да подпомогне промишлеността и да имаме едно равновесие, защото от една страна компаниите могат да бъдат подкрепени в тяхната битка да останат тук в Европа и да инвестират, да създадат нови работни места. От друга страна тази стратегия може да бъде изготвена така, че да ограничи негативното влияние на промишлеността върху околната среда. То, този баланс е възможен. Но имаме нужда от сътрудничество и решителност от всички заинтересовани страни. Смятам, че а, тази устойчива индустриална политика може да просъществува, но само ако покажем, че имаме и добра, съответстваща екологична политика. Европа трябва да остане лидера в борбата с климатичните изменения. Но трябва да се запитаме а, каква цена плаща промишлеността ни за това лидерство. В момента говорим за из... така нареченото изтичане на въглерод и прехвърляне на емисиите извън Европа. Комуникето на комисията говори за ясни разлики в цените на енергията между Европа и други държави, като например Съединените щати. Но сега заключенията като че ли вече са направени. И това, което предлагаме, да погледнем възможността къде можем да получим по-ефтина енергия, например от неконвенционални източници, като шистовия газ. Изтичането на въглеродните емисии е явление, което върви против идеята за защитаване на околната среда. Нека да не забравяме, че промишлеността вече не е чак такъв враг на околната среда, защото има нови технологии, имаме индустриални продукти, които са по-добри и е, е, нашите е, технологии са много по-добри в това отношение от технологиите, използвани другаде. Това въжи и за секторите на промишлеността, където се употребява огромно количество енергия. Емисиите напоследък спаднаха с 8%. Новите технологии, особено в ВИ, могат също да бъдат използвани. Имаме и други много интересни технологии, например специфични типове стъкло, което да задържа топлината и така нататък. Нека да ги използваме. И нашата роля с това становище е важна. Тук сме, както казаха някои, в това светилище на опазването на околната среда. Но няма да стигне само да се назоваваме така. Трябва да си сътрудничим и да действаме. Благодаря. Ja, das Allerheiligste. Äh, да. Äh, за това, кое е най-свещено, няма да бъде äh, подложено тук на дискусия. Корен Люпан, Шоланг, колегата Кортина и с това са докладчиците в Сянка и Карденбаха. Забравих ли няког? Да, господин Панайотов и вие сте докладчик в Сянка. Това, да, отбелязваме си го. И Юлян, който представя другия колега. Yeah. Danke, Herr благодаря, господин председателю. Благодаря на колегата за свършената от него работа за изготвянето на проекта документа. Смятам, че доклада ще бъде подкрепен от мнозинството на комисията. Обаче това, което е, е, е включено в параграфите, противоречи на всичко това, което сме изработили пред годините. Защитата на и опазване на климата е един двигател за реиндустриализирането на Европа. Представя много перспективи е, за развитието на Европейския съюз. И тук, както е изразено, по-скоро се отбелязва като негативен фактор. През годините стана ясно, че бъдещето а, ем, бъдещето е на економика, която е ниско въглеродна. Необходими са в тази връзка много инвестиции, нови технологии. част от тези инвестиции вече са направени. Смятам, че този проект документ трябва да бъде преработен да бъдат внесени изменения, които да подчертаят в позитивна светлина значението на мерките, свързани с опазването на климата. Разбира се, трябва да се споменат разходите, действията на заинтересованите страни, взаимодействието им с техните партньори в световен мащаб. Това трябва да е една стратегия за бъдещето. И ето защо не трябва да се слага край на връзката с климата. Необходими са нови рамкови условия, за да могат да бъдат извършени тези инвестиции в размер на милиони. Колегата Панайотов има думата. Thank you, Chairman. I, a... Благодаря, господин председател. Аз съм убеден, че повторната индустриализация на Европа е ключов въпрос за всички нас. Разбира се, това може да бъде съгласувано с новите технологии, с едни по-щадящи околната среда методи. Относно шистовия газ и емисиите, мисля, че това е комплексен проблем. Трябва да има дискусия, то много-много задълбочена дискусия преди гласуването. И бих казал, че конкурентоспособността на Европа зависи силно от повторната индустриализация и от изграждането на едни стандарти и граници. Това трябва да направим и то по възможно най-добрия начин. Благодаря. Колегата Айсхаус от Зелените. Uh, Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика за неговия съвет, неговото становище. Със сигурност няма да сте изненадани, че аз не съм напълно съгласен с това, което сте написали и че можете да очаквате изменения в друга посока. Изменения, които са съвсем различни от посланието, което докладчика носи тук. Разбира се, бъдещето на Европа зависи от това. И ние всички тук знаем, че имаме нужда от промишленост в Европа. Да, имаме. Но въпросът е какъв тип индустрия и как точно ще се изгражда. Защото нека да погледнем каква е силата на Европа с едно застаряващо общество. Погледнете какво става по света, погледнете с конкурентоспособността. Ние не можем да си променим застаряващото общество. Това ни е съдбата. Економическия ръст на Европа ще бъде по-нисък спрямо новите економики, като Индия и Китай. Така че и тук ние сме е, в, с минуси. Това също не може да се промени ние имаме също региони, които са много зависими от вноса на суровини. Нямаме достатъчно ресурси, имаме застаряващо население. Това е бъдещето. Така че ние нямаме аспекти да сме конкурентоспособни в международен план. Има само едно нещо, в което можем да се съревноваваме. Иновациите. Иновациите са ключовата точка, по която можем да бъдем конкурентоспособни. Не по ръст на населението, не по економически ръст, не по независимост от ресурси. И Та, е, тук си пишете едни становища, които де-факто не са верни. Ако погледнете високите цени на енергията, ами факт е, това е. Покажете ми поне едно проучване, където се казва, че а, цената на въглерода, примерно, е нулева. Ми хайде, нека да си кажем нещата такива, каквито са. Така че това, което аз предлагам, е да видим каква е силата на Европа за бъдеще, иновациите и съответно какъв тип иновации, какво е бъдещето, което искаме за Европа като лидер. Именно иновациите. А именно иновации за по-низки емисии въглерод. Не можем да бъдем конкурентно способни в никаква друга област. Погледнете а, стоманопроизводството. Ако погледнете общото производство на този сектор. Ами, в Европа основните сектори, които купува стомана са или производство на коли, или производството и производството на, и, и строител, на строителни материали. Ние нямаме кой знае какво търсене. Европейците няма да купуват кой знае колко повече от това, което сега купуват. Единственият сектор, който в момента в Европа се развива и където ще има нужда от стомана, това е вятърната енергия. А за тази цел ние трябва да имаме стратегия. Ако ще развиваме промишленост, ами трябва да видим и къде ще пласираме тези продукти. Погледнете как ще се съгласуват тези сектори. Само така ще можем да осъществим връзката. И ако го направите, ще видите, че единствено ВИ е бъдещето на Европа. Същото и за химията. Какво е бъдещето на химията? Имаме единствения сектор, който ще се развива и това е биопродуктите. Така че химията трябва да върви в тази насока, в насока иновации. Ако не го направим, ще имаме голям проблем. А пък ако развиваме климатична стратегия, ами ние влизаме в противоречие. Нито една климатична стратегия няма да а, позволи повторна индустриализация. За тази цел трябва да имаме зелена развитие, така както ние го предлагаме. И за това ще променим изцяло посланието на този доклад. И само така ще осигурим конкурентоспособност на Европа за в бъдеще. Надяваме се да можем да подпишем документа след промените. Благодаря. Благодаря. В моята държава членка вятърната енергия всъщност потребява най-много стомана или на второ място потребление на стомана. Господин Бокош. Само няколко думи от госпожа Форд, която отсъства днес. Аз изцяло подкрепям инициативата, която ще позволи на Европа да стане по-конкурентоспособна. Трябва да се вземат мерки за намаляване на бюрократичната тежест на предприятия и а, е, индустрията. Аз съм много загрижена от а, е, Въглеродният теч, който установяваме, трябва да вземем мерки за решаваме на този проблем. Но думите не стигат. Трябва да предприемем дела, които да подплатат тези наши твърдения. Благодаря ви. Следващият. Корина Паш. Корина Паш. Благодаря, господин председател. Аз е, ще подкрепа казаното от Йолайна Нибасекут в е, този доклад се съдържат много интересни компоненти, свързани с предложенията за новото индустриализиране на Европа и то особено в областите, в които сме водещи, там където има европейски патенти, енергийната ефективност, чистите материи, всички нови отрасли, които са много компетентни. Така че струва ми се, че доклада като че ли по-скоро предлага крачка назад, отколкото напред. Естествено, енергетиката е от огромно значение, но ако привилегироваме въглеродната енергетика, унази, която замърсява, няма да вървим напред. А онези, ене, онези енергии, които ще доведат до много по-голяма ефективност, но при опазване на околната среда и при едно интелигентно използване на енергетиката. Третата индустриална революция трябва да бъде насоката, която да следваме. Само така ще можем отново да индустриализираме Европа. Благодаря, господин председател. Аз искам да кажа следното. Нещата не са нито бели, нито черни. Струва ми се, че имаме малко маникейско виждане на положението в Европа. От една страна имаме цели, които са наши цели от пантивека, за попазването на околната среда и така нататък, но намаляването на емисиите. Това са, това са цели, които ние сме поставили на енергетиката, на промишлеността. От друга страна, промислен, промислените предприятия желаят да консумират по-малко енергия, не само заради замърсяването, а просто защото енергията струва скъпо. времено предприехме някои така водещи, инзистирахме в някои водещи отрасли, като например обесоляването на морската вода. Това беше една дейност предприята преди 10 години. Това беше добра идея, но много, много инвестиции бяха направени, а използваните технологии са много енергоемки. Така че аз мисля, че чак, чак в деня, в който а, изнамериме нови съоръжения, нови технологии, които да са много по-малко трудоемки, то тогава, енергоемки, то тогава ще можем да а, инвестираме повече в този отрасъл. Тоест, сад, а, нашата политика трябва да бъде много по-целенасочена, не трябва да бъде обща и да бъде широко обхватна. От, друга, от друга страна, ние трябва да подпомагаме нашата промишленост, а не да нас, насърчаваме и да отваряме а, пазарите за китайските или индийските а, производители. Тоест, ние трябва да, бъде, да бъдем много Е, много, много точни, да имаме ясна визия за бъдещето и да подкрепяме е, нашата индустрия. Следващо. Странно, странно е това становище. Имам чувство, че, че това е нещо като е, петилетка, петилетен план от е, изработен в Съветския съюз през 60-те и 70-те години като че ли тук се се говори за конкуренцията като нещо ефтино, не съществува законодателство. Аз мисля, че, мисля, че това е едно абсолютно не, неточно и е, погрешно виждане на бъдещето. Защо, защо индийците и китайците е, раз, развиват е, зелената е, технология. За момента техната енергетика е по-скъпа от нашата, но ако ние продължиме по пътя на съветския модел, няма да стигнем до никъде. По този начин ние просто няма да имаме един индустриален модел за бъдещето. Така че аз мисля, че ние трябва изцяло да преработим това е, становище, да преразгледаме и да преработиме целия, целия модел да, да се възползваме от възможностите, които ни дават новите технологии, новата енергетика. Благодаря. Сега. Относно бъдещето на индустрията, мисля, че трябва да вървиме поетапно. Да видим целите, новите технологии, зелената економика. Аз абсолютно подкрепям и идеята, че трябва да развиваме зелена економика, но това не е единственото единствения компонент на растежа. Ние също, същевременно трябва да стъпваме на иновациите, на новаторството, където сме, в което сме стигнали е, до известни резултати. Индийците и китайците правят това. но това няма, това няма да стане, ако, це, ако всичките наши промишлени мощности са се изнесли в, в Азия или на друга страна. А това може да стане, ако не е, създадеме необходимите условия за развитие на нашата индустрия. Защото в, в противен случай младите хора, индустрията ще се изнесат някъде на друго място. Сега, е, Колкото до вятърната енергия. Ако ние променяме законодателството всеки 3 или 5 години, никога няма да, да има инвеститори в Европа, нито от Китай, нито в Индия. Никой няма да, да, да заложи на нашата економика, никой няма да инвестира, защото хората ще си кажат, не можем да разчитаме на, евро, на европейците. Е, европейската инвестиционна банка е он, онзи орган, който трябва да създаде по-благоприятни условия за развитието на европейската индустрия. Ние просто трябва да предприемаме истински действия, не само да приказваме. Следващия оратор, е, като демократ, е, зачита мнението на господин Шимански но като член на ЕМВ искам да кажа, че се присъединявам към мнението на много колеги, че трябва да преработим това предложение. Разбира се, с редица изменения ще се опитаме да направим това. На госпожа Хюбнер искам да кажа, че това, което тя каза, някак си звучи, че искаме да бетонираме економиката на нивото от 19 и 20 века. Ние се намираме в 21 век. Е, реиндустриализирането на Европа е необходимо, но не като ам, откликваме на потребностите на економиката от 19 или от 20 век. Трябва да бъдат се има предвид, че не може рецептата да е да се запазят тези промишлености, които са зависими от а, твърдо, от изкопаемите горива, а, трябва да се ам, заложи на ам, ам, ефтината а, енергия. Не трябва да се въвеждат най-скъпите енергийни източници от миналото трябва да се провеждат инвестиции, да се извършват изследвания. Говорим тук, че искаме да има енергийни форми е, с е, ниско съдържание на въглерод и така нататък, но това всичко е, трябва да бъде разгледано в рамките на цели, на цялостния процес от началото до края и тогава да видим коя енергия колко струва. Благодаря, казва председателят. А, много колеги искат а, да помогна господин Шемански да подобри своя доклад. Доста интересна беше дискусията. А, Разбира се, това има и своето основание. Намираме се в тежка економическа криза след Втората световна война. Трябва да знаем как искаме да изглежда економиката в бъдеще. Има понятия, които не могат да бъдат определени. Едно от тях е ам, зелената економика. Един има предвид едно, другия друго. Цялата економика трябва а, да се характеризира с устойчивост. И не става въпрос тук само в областта на екологията, но и на економиката. Економическата криза и е следствие на една масивна финансова криза трябва по-устойчиво да действаме, но трябва да имаме предвид и социалните стандарти, да се действа по-хуманно. Това са нещата, които трябва да имаме предвид. Трябва да има а, само една економика, не да се прави разграничение между а, зелена економика и економика, залажаща на а, изкопаеми го, горива. А, има стоманодобивна, а, химическа индустрия и други, които са от значение. Защо най-голямата економика е а, толкова успешна? Ние плащаме а, висока цена за енергия на втора по място в световен мащаб. Ако и господин Шмалт се присъедини към доклада, ще се получи нещо много хубаво. Разбира се, всички ще ви помогнем да подобрите доклада си. Сега ще дам думата на комисията, ако някой иска да вземе думата. Европейската комисия. Няма. Да, да, да, има представител. Нека накратко. Ние изготвих, изготвихме това комюнике след последната криза, която все още продължава. Ние се фокусирахме върху тези четири стълба. Достъп до финансиране, разбира се, за с цел придобиване на повече способности, инвестиране във вътрешния пазар и повече иновации. Развитието, което а, постигнахме, всъщност беше получено чрез а, експорта и растежа извън Европейския съюз. Нека да ви кажа нещо за иновациите. Това а, е основната линия в съобщението. Не става въпрос само за НРД, става въпрос и за използването на научно-изследователска развойна дейност в Европа. Има и 6 приоритетни действия Една от тях е озеленяването на економиката. Става въпрос за чисти природни, извинете, за чисти превозни средства, за биопродукти и така нататък. Трябва да се фокусираме върху рамковите условия. Това е свързано не само с озеленяването. Повечето от Ораторите тук казват, че озеленяването и ефективното използване на ресурсите може да се използва като конкурентно предимство. Господин Шимански, ако може накратко, защото комисарят чака на вратата. Ами, бих искал да изразя моята благодарност към всички, които се изказаха. Наясно съм, че някои изменения ще бъдат представени. Става просто тук да изковем един компромис. Понякога трябва да се приеме и а, факта, че ам, се е стигнало до поражение. в Польша, разбира се, имат тежка индустрия, която е много по-различна от тази, която е тук. Благодаря. Срокът е 19 май. На 19 юн ще гласуваме тук в комисията. На 26 септември ще гласуването в ИТРЕ и през втората пленарна сесия. В Страсбург през октомври ще гласува в пленарна зала. Сега искам да поканя комисарят Тонио Борг. So. И така, сега можем да започнем. Искам да приветствам тук комисарят, който отговаря за здравеопазването. Ще дам думата на комисарят за 10 минути, за да изложи своята гледна точка. След това ще дам думата на координаторите да зададат въпроси и след това ще дам думата на останалите оратори. Много неща сме включили в дневния ред. Гледам и към колегата Макеван относно директивата за тютюневите продукти, за това, че ние искаме да постигнем нещо добро. Всичко ни се струпа преди коледа и Доклада на Петър Лизе също е в дневния ред с диагностика за инвитро оплождане и имаше семинар проведен в тази насока. Има много неща, които трябва да бъдат регламентирани и доизяснени. Освен това е доклада на се за а, клиничните изпитвания. Това всички са неща, които можем да а, обсъдим днес. Вим Панион ми каза току-що, че е постигнато съгласие. А, става въпрос за трансграничните процедури в областта на здравоопазването. Стигнало се е до пробив. Всичко това <clears throat> са актуални теми но разбира се, от комисията ще ни бъдат съобщени нови неща, неща, които се подготвят и за новия парламент. Става въпрос за регламент, свързан с таксите за ЕМА. Ние искаме да постигнем нещо, което да бъде съфинансирано от агенциите, а не е, ЕМА да изготвя 6-7 годишни планове. Агенциите трябва да са независими и а, към това спада и фин... едно разумно финансиране, прехвърляне на дейностите, не само а, от, към ЕМА и към други агенции, така че няма да държа някаква а, е, дълга реч. Давам думата на а, е, комисарият а, е, Борг. Благодаря, господин а, председател. За четвърти път идвам във вашата комисия, което показва по какъв. Е, е, по какъв начин моето портфолио съвместява всичките тези разнообразни теми? Имаше изслушване, имаше и среща, диалог с комисията НВ, като всяка среща отразяваше това, което се е случило на предишното заседание и което ще се случи на следващото. Важно е а, през тази година да се работи по законодателните инициативи, които са важни за комисията и парламента, така че да бъдат приключени някои от темите през тази година. защото знаете, че мандата изтича през май следващата година. Беше спомената директивата за тютюневите продукти. Разбира се, тази тема е много важна за здравето. Това е една много балансирана директива. Важно е да бъде одобрена и преда тази директива по време на сегашния законодателен период. Тези, които ще се противопоставят на директивата, няма да се предоставят директно, ами по по-заобиколен начин, което ще отнеме време и няма да е толкова а, негативно. Трябва да сме наясно с всичките възможности, които ни дава директивата и да се борим срещу тютюнопушенето. Сега, доклада на госпожа Маканевис при няколко седмици беше е, е, изразена позицията дали да сме за или против по-строго пакетиране. Ставаше въпроса за тънките цигари, пурите, насипния тютюн. Всичко това трябва да се вземе предвид. Трябва да знаем, че имаме директива, която е подкрепена с много широк консенсус. Освен това, дискусиите допринасят за изготвянето на, на доброто законодателство. Нашето намерение чрез тази директива да се намали броя на пушачите в Европейския съюз с 2% за следващите 5 години, 2,5 милиона по-малко пушачи. Това означава по-добро здраве за нашите граждани, а също и да си спестят някой лев. Така че аз ви призовавам да подкрепим тази директива. Благодаря и на докладчика за нейните коментари и се надявам, че ние сме приели една много амбициозна директива, свързана с тютюневите продукти. Относно скандалсконското месо. Да се върна какво се случи от последния път, когато говорих тук пред вашата комисия? Обещах, че в момента, в който имаме резултатите за ДНК тестовете, както върху присъствието на конско месо в телешки продукти, а също така и тестовете за различните лекарства, които са използвани в това конско месо, ще, ще ви ги дам вярвам, че само прозрачността може да върне доверието на нашите потребители по въпросите за храната. Това и направихме. Комисията също участва в финансирането на тестовете и мога да ви кажа, че всички държави членки последваха нашите препоръки. Например, Германия, която трябваше да направи 210 а, теста, направи 800 теста. Обединеното кралство разгледа подробно всички трупове на коне в кланниците и направи тестове върху тях. И други държави последваха този масивен пример. Резултатите бяха публикувани 24 часа преди крайния срок. На 16 април бяха публикувани, а крайния срок беше на 18. Всички резултати са напълно прозрачни и показват, че не е проблем свързан с а, хранителната безопасност. Ако погледнете резултатите, само три държави членки е, докладваха, че са открили забранени е, вещества в конското месо. Това е 0,3% е, от цялото използвано конско месо. И много малки суми пак под 5% бяха, беше беше открито конско месо в продукти, за които пише, че са телешко или друго. Но пак цифрите са много ниски. Това е координационен план, който проработи много добре. Държавите се мобилизираха много добре, работиха много добре съвместно, за да пресекат измамните практики. И така, това е каквото стана в миналото. Какво, какви уроци научихме от а, този опит и съответно какво да очакваме за бъдеще. Както вече казах в а, а, плана, трябва да се спрем на три основни точки. Подсилване на капацитета за борба с хранителните измами. Второ, да се предложи по-строг контрол. И трето, да се а, затегнат правилата за паспортите на конете. Вчера имаше един дебат за официалните контроли и пакета за официалните контроли в а, а, различни места за отглеждане на животни. И се говореше какво ще се прави за, а, при нарушения. Например, и а, погрешно етикетиране, за да няма повече подобни измами. Така че вместо да имаме такива общи думи като обезкружаващи наказания, нека реши се да пише много конкретни а, санкции да са вписани. И също смятам, че трябва да имаме още повече правила за паспортите за конете. А сега браншовите предложения, които искаме да а, направим. Четири такива елемента. Идеята беше вместо да имаме 70 отделни типа законодателства, а, ще имаме 5 такива и Вчера приехме пакет, който се базира на един подход за оценка на риска, най-вече за осигуряване на по-официални и по-строги контроли при оперирането на хранителната верига. Целта е да имаме дори още по-строги правила, за да отговорим на проблемите, свързани с качеството на хранителните продукти и да осигурим бъдещо качество и ефективни контроли по цялата верига и при внос. Нека да кажа нещо относно а, тези детайли. Има слухове, че комисията се опитва да подсили а, геномодифицираните семена и а, изисква тежки проблеми с тежки регистрационни правила. Това не е вярно, въобще не е така. Защо? Защото под настоящото законодателство всички семена, без значение какъв тип, трябва да бъдат регистрирани. След въвеждането на това законодателство, традиционните семена ще имат по-улеснен режим за регистриране. Т.е. няма да има а, тестове при, преди регистрацията. А що се отнася до другите семена, които са свързани с микропредприятията, няма да има въобще а, регистрация. На този етап въобще не се прави разлика между а, това дали става въпрос за малки предприятия или за големи фирми. Така че не виждам как може да говорите, а, че а, ние налагаме тежки ограничения, а, след като в момента у, у, улекотяваме правилата защо казвате също, че се налагат такси за регистрация на всякакви а, семена, след като малките и средни предприятия ще бъдат освободени от всякакви такси за регистриране на семена? Ако, а, още веднъж казвам, ма, микропредприятие, примерно, подаде документи, дори за традиционните посеви и традиционните семена, цените за регистрация ще бъдат намалени така че много е важно. Да не изкривяваме фактите. Ето това са фактите. Някой може да е против законодателството, друг може да е за, но нека да не из... а, тълкуваме и да не изкривяваме погрешно фактите. Имаме пакет, който е факт, нека не говорим за предишни а, предварителни текстове, които са били променени. И мога да кажа, че по традиционните семена имаме много по-добро регулиране, по-малко разходи, по-малко администрация, по-малко тестове. Относно клонирането и новите храни. Ще има друго предложение. Докладчикът е госпожа Лиота. Има... А, ние не да се съмняваме, че а, че ние не можем да забравим процедурата по помирение от март 2011. Но тук сега се опитваме да а, се спрем на два основни елемента законодателство, именно новите храни и клонирането на животни. По клонирането на животни, комисията след широки консултации направи оценка на въздействието и е, изготви едно предложение, което ще бъде представено в момента, в който приключи одобряването на оценката за, на въздействието. При новите храни в момента се размишлява за общо споразумение след а, постигнато от март 2011. Относно ГМО, Имаме доклад, че госпожа Корин Рапаж. Тя в момента работи със съвета и аз се опитах също да да видя дали можем да напреднем по тази правна инициатива и също да премахнем съпротивлението, което съществува и да можем да напреднем по темата. Това е много важна мярка, която ще позволи свобода на избор за държавите дали да позволят а, а, ГМО отглеждане на техните територии или не. Относно медицинските инструменти, разбира се, предложението ще бъде изпратено на новият комисар по потребителите в момента, в който вземе, стъпи в плоста на 1 юли. И аз лично повтарям това, което беше осъществено като технологичен напредък в тази област. И още веднъж казвам, че искаме да подобрим доверието, особено след скорошните скандали. Трябва да подсилим правилата, най-вече относно нотифициращите органи, относно с, с, наблюдението на пазара и да Европа да остане лидер в иновациите в тази област. Нека да не забравяме, че това е конкурентно способна област и област, която създава заетост в Европа. Ние не предвиждаме система за предварително разрешите, предварителни и разрешителни, както при фармацевтичните продукти, заради високите а, искания, с високите изисквания там. Нека също така, когато високо рискови продукти бъдат пуснат на пазара, там се предвижда да има тестове не само преди, но и след като бъдат пуснати на пазара и контрол. И още веднъж ще е, кажа, че подкрепям да има ранно споразумение, идеята за ранно споразумение. Относно клиничните изпитвания, знам, че комисията направи конкретни предложения, които предизвикаха известни тревоги. Например, етичното отношение. Предложението не изключва етичните комисии от клиничните изпитвания. надали. Просто това е абсурдна идея. Но не бих искал това предложение да бъде свързано само с евентуалното изключване на етичните комитети. Комисията е готова да, да приеме всички елементи, които евентуално ще а, подсилят текста, като си им прави, че става въпрос за регламент, а не за директива. А нека да не забравяме каква е структурата на етичните комитети в европейско, на европейско ниво. Те могат да бъдат част от оценката на неотделен процес. И после по прозрачността на клиничните изследвания и данните, свързани с тях, цялата информация трябва да бъде публикувана. Задължително е да се публикува информацията до една година след приключване на изпитването както и резултатите. Клиничните изпитвания в трети държави. Не можем да наложим нашето законодателство на трети държави, но можем да искаме а, данните, които са представени на Европа за разрешителните на тези изпитвания, да бъдат а, да спазват а, клиничните аспекти, които ние изискваме тук. И съответно да имаме критерии по така както имаме и по настоящата директива. Естествено, очакваме изменения, но трябва да имаме един общ списък правила. И трябва да приключим по тази тема в настоящият период. По а, някои от трансграничните заплахи за здравето, Радвам се, че парламента и съвета постигнаха споразумение, което ще защитава по-добре европейските граждани от трансграничните заплахи. И се радвам, че ще има съвместно осигуряване на вакцини на доброволчески начала. Това споразумение за съместни обществени поръчки, подписано от Литва също. Така че следващия път, когато имаме една епидемия, да няма европейска държава, която да бъде оставена без вакцини. Относно програмата за здравеопазване, нека да направя кратко опозоваване. Е, тук е, ще има скоро подновяване на програмата, в момента в който се постигне споразумение по многогодишната финансова рамка. Призовавам вашата комисия и парламента като цяло, че крайното споразумение ще бъде изключено до края на тази година. И накрая, по общите разпоредби за здравни услуги, признаваме, че економическата криза както и бюджетните ограничения, нанесоха тежко поражение на тези услуги в държавите членки. И се надявам, че подобни бюджетни ограничения няма да засягат вече толкова жестоко а, медицинските услуги. Но като цяло, а, промените в това отношение се нанасят с споразумение, с постигане на съгласие от тройката. Относно промените в системата, те трябва да докажат ефективността на здравните системи, да насърчат по-рационално използване на средствата и услугите. И Тази тема се разисква много там, дори преди економическата криза. Така че мерките трябва да осигурят дългосрочна устойчивост на системата, а също и солидарност между поколенията. В комисията и е Генерална дирекция ЕКОФИН води процеса, а ние участваме в мислите на тройката и разискваме проблемите, свързани с здравеопазването и предлагаме техническа експертиза, когато ни поискат такава. И а, тук се спаза принципа на субсидиарност ние правим всичко, за да дадем съвет на съответните органи, на които искат да се запазят основните ценности на европейската здравна система, включително универсален достъп, качество на услуги, качество на услугите. Един от примерите е дискусията по меморандума с Кипър. Кипър предложи разширяване на а, здравните осигуровки, за пълна здравна осигуровка за цялото население. Господин председател, дами и господа, дадох ви съвсем накратко идея за основните проблеми, които са пред нас, а сега очаквам вашите коментари по различните теми. Благодаря. Благодаря, господин комисарио, за подробната информация, която ни представихте, за това, че осветлихте а, вашата а, дейност, за това какво предстои. Съвсем ясно заявихте, че този дебат се води дори и в моята държава членка. Дори се води комуникация и с някои журналисти чрез социалните мрежи също се разпространява информация, но много от информацията не е, подлежи на проверка, просто се копира и се препраща, което е неправилно. Не, не трябва да позволяваме това да се случва пред очите ни. Разбира се, комисията трябва първо да се запознава с фактите, както го и правите, преди да се присъедините към този 4 гласов хор, което е скандално. Първо ще вземат думи, думата координаторите. След това ще направим почивка, т.е. комисаря ще отговори Останалите колеги са... Корин Лепаш, Еста Деланге, Мишел Ривази, Яна Кудакис, Taylor, Паньо, Oconi, Лие, Фау Кукович, Дан Клас, Едит Естрела и Klaas, äh, Edith Дали съм пропуснал някого? Не, тогава вече казах, вече казах. Колегата Яна Кодакес, не бих и се осмелил да не те спомена. Ей така, това са ораторите. Сега давам думата на Петър Лизе за две минути като координатор и след координаторите комисарът ще вземе думата. Благодаря господин председателю, благодаря господин комисарио за доброто сътрудничество. Откакто заехте този пост, благодаря и за това, че предложението за тютюновите изделия дойде толкова на време. Разбира се, имахме възможност да внесем изменения и ще можем да станем готови преди гласуването в пленарна зала относно колонирането. Ще се надяваме също да получим едно навременно предложение. Комисията да окаже натиск, съответно, където е необходимо. В рамките на тройката комисията се занима с страните, които са засегнати от дълговата криза. В е, вестника Лензът имаше статия, в която се казва, че има драматично нарастване на инфекциозните заболявания, смъртността също, да речеме в страните, които бяха а, спасени чрез а, финансови средства, като Гърция, например. Вижда се, че до сега здравето не е било включено като фактор. Според вас може и нещата да са други, но бихте ли описали ситуацията по-подробно? и чрез преговарящите в тройката да имат предвид ам, управленския опит, който е събран до сега. Беше говорено за това корабостроителниците да плащат а, данъци, нещо, което не беше правено до сега. Здравеопазването обаче е нещо, което не трябва да бъде пренебрегвано в Гърция има два пъти повече лекари, отколкото е, е средното ниво в рамките на ОИСР. Дали трябва да нещата да бъдат контролирани и за бъдеще следващия оратор? Благодаря, комисар, за казаното за директивата за тютюнови продукти. Аз и е, колегите смятаме, че ще можем да гласуваме преди лятната вакансия и да приемеме законодателство до края на нашия мандат. Крайният срок за внасяне на изменения е утре, но исках да ви питам следното. Относно хигиената в областта на месото. Вие споменахте целият пакет за животните, но кажете ни каква, как, пакета за месото, докъде, докъде са стигнали нещата. ни, казахте, че би по принцип този прият трябва, пакет трябва да бъде прият до края на годината. До къде сме стигнали? Трябва да бъдем много предпазливи. Казваме, че нашите инспектори казват, че преди 2006 година в предприятията, където се е транширало месото, не става дума за клавниците, както казах, предприятията, където се траншира месата, е, са, са приемани и прилагани едни е, стандарти и тогава са правени много чести проверки. Нещата обаче са се променили междувременно. Знаете, че от, е, от години вече политиката на комисията е да се намали броя на е, контролите, на инспекцията и че трябва да се така стимулира отговорността на предприятията. Но междувременно знаете, че бяхме свидетели на скандал и какво ще стане, докато просто затихне този е, скандал. Аз имам чувство, че ако ние отлагаме приемането на, на този пакет, е, нещата ще върват само по Така че трябва да бъдем много по-страхни. Какви са, какви са вашите предложения относно броя на инспекциите и излизането на кризата? господин председател, господин комиш, комисар. Искам да а, е, дам е, въпрос свързан с пчеларството и с пчелите и използването на пестицидите. А, е, вижда, има предложение на комисията за, за намаляване на използването на пестицидите. Това е добре, но става дума всъщност за една забрана за две години. Какво ще стане после? Е, как, какво, какво, какво предприемат и ще предприемат службите, които по принцип отговарят за борбата с намаляване броя на е, пчелите. Как? Какви научни изследвания е, извършвате или сте поръчали да бъдат извършвани и какво на, на, на основа на, основ, на основата на тези е, резултати, какви ще бъдат предприятите действия, ще предвижда ли се продължаване на забраната. Сега, колкото до козметичните продукти и техното тестиране, е, какво прави комисията, за да подсигури а, е, наистина а, е, налагането и а, е, спазването на забраната за извършване на клинични тестове. Ако добре ви разбирам, ако вие няма да бъдете против, ако парламента иска допълнителни мерки, свързани с чучуневите продукти, ако разшириме обхвата на на тази директива, ако включиме неща като аромата или пушеното на наргиле, а, как, е, каква, как, каква, каква ще бъде а, е, политиката за етикетиране. Ето, ако продължиме с разширяване обхвата на, на етикирането, е, до 2020 година може да се стигне до там, че да трябва да се етиктират яйцата и, и хората да хвърлят едни абсолютно годни за е, консумиране яйца. Така че каква каква ще бъде вашата, какви ще бъдат мерките, които вие ще предприемете за борба с ем, прахосването на храни до 2020 година, защото по този начин е, ще, се, ще може да се спестат средства и също времено да се опази околната среда. Както е, и Линда зададе въпроса е, за е, частотата на контролите на инспекциите и прехвърлянето на, отговорността на предприятията. Вие казахте, че ще, ще разгледате правилата за етектирането на алкохолните напитки, докъде сте стигнали, защото смятам, че европейците а, е, а, трябва да разберат да, да, зна, да знаят, да, да разберат количеството калории, които се съдържа в алкохола и връзката между алкохола и затластяването. Не става дума за, за пянство и за, за, за отрицателните последици от алкохола. Благодаря. Законодателството закъснява. Закъснява много. Особено прераз прераз, разглеждането на директивите, свързани с а, е, етиктирането, тестовете на микро биотиците. То още тогава комисията каза, че ще предложи законодателство в най- кратки срокове. Защо, защо обаче нещата се отлагат? Защо, защо толкова много закъсняваме? Защо е, съвета отлага, отлага нещата. Защо не ни се направят предложения, докато има време парламента да поработи по тях и да ги предприеме? Мисля, че ако има политическа воля, още е възможно да, е, да приемеме необходимите мерки и документи в рамките на нашия мандат. В крайна сметка става дума за човешкото здраве. Госпожа Леотард. Благодаря за вашето изказване, господин а, комисар. Вие казахте, че ще има две, две допълнителни предложения, свързани с колонирането на животни и новите продукти, хранителни продукти, че това ще стане след няколко месеца. Овод ще бъде готов в началото на следващата година, но знаете, че междувременно избухна скандала, свързан с конското месо. Хората искат да бъдат информирани и искат да знаят откъде идва месото, какви са, какъв, какъв, е, какъв е происхода. Знаете, че Същевременно бяха получени петиции в парламента, подписани от граждани относно условията за транспорт на животните към кламниците. Италианските А, Италия имаше също така и петиции свързани с Аспартама и италианските власти трябваше да намалят количеството в съдържащо се в някои от продуктите следващия. Първо по, първо по въпроса на господин Лизе за тези програми, свързани с економиите. Някои се присъединиха към тях доброволно, други в рамките на програма, която беше съгласувана с Европейската комисия. Разбира се, тук става въпрос за опит, за това кой кога се включи ставаше въпрос е, и за тези спасителни програми. Не става просто тук за економии, само заради самите економии. Такива мерки трябваше да бъдат предприяти, за да не рухне цялата система. Така че, ако не ам, предпишем съответното лекарство, то болестта ще се разпространи и цялата система ще пострада. Ето защо се прави опит да се помогне на държавите членки. Защото това си остава тяхна отговорност, крайна сметка, именно да въвеждат мерки, така че да се разходва по по-разумен начин, без да се намаляват стандартите. Миналия февруари бях в Гърция и бях там не да съдя или да инспектирам, това не ми е работата, ами за да окажа помощ. Комисията има друга роля, различно тази на ЕПО. Ние имаме различна роля и трябва да помагаме на правителствата на държавите членки или да им се противопоставяме. Разбира се, ако те не спазват законите, нарушават ги така нататък, но а, а, ролята на комисията е да помогне на държавите членки, особено тези, които имат нужда от помощ. И независимо кризата, и независимо съществуващите трудности, и независимо факта, че е, нещата излизат от е, рамки, бяха предприяти определени мерки, които съкратиха разходите. Ще спомена две. Например, преминаването от специални лекарствени а, средства към генерични лекарствени средства – Размерите бяха астрономически в Гърция. Освен това и предписването на лекарства. да речеме, шведското правителство помогна на, гръц, на гръцкото правителство, за да се въведе система за електронно ам, изписване на лекарства. И сега Гърция има най-добрата такава електронна система за предписване на лекарства в Европа. Има проблеми, разбира се, има проблеми с достъпа а, на обществеността. Ам, и има служители, които не са интегрирани в системата. Това трябва да се вземе предвид. Но а, нека да не оставаме с впечатление, че комисията а, разполага с това <laughs> а, предимство и преимущество просто да а, реже разходите в системата. Ние искаме системата да бъде запазена ам, такава, че да е безопасна и сигурна. Понякога се налагат бюджетни ам, съкръщения и ако това ще отдави економиката, отговорът е да. Ам, говорим за а, Гърция и вие казахте за това, че са се увеличили ам, случаите на самоубийства. Това е заради а, економическата криза, не заради съкръщенията. А, говорим, е, че има увеличаване на случаите на заболели от а, спин. Правителство каза, че това се дължи на а, миграционната а, вълна но трябва да се изчака 4 или 5 години, за да се пристъпи към програма. Аз гледам прагматично на нещата. Как можем да помогнем на Гърция, с какви инструменти, като си имам предвид увеличаването случаите на спин в Гърция. Разбира се, това става въпрос. Тук става въпроси за други страни, които вече са взели участие в съответната програма. Инспекциите свързани с хигиената. Ще изготвим предложение през третото три месече на годината. Идеята не е да се намаляват стандартите, а да се гарантира, че ние се фокусираме върху областите, в които има рискове. Разбира се, тази област. Е, месото е по-рисков продукт, отколкото всички останали продукти, където риска е по-нисък няма да отстъпим по този въпрос, защото ние искаме да запазим нашата репутация, нашият имидж в Европа, защото ние разполагаме с една от най-добрите системи по отношение на сигурността и безопасността на хранителните продукти, но има проблеми, разбира се как да гарантираме, че ам, проверките ще продължат, било то по отношение на конското месо, безопасност на храните и така нататък. Относно въпросът с конското месо, реакциите на държавите членки а, бяха положителни, то повече очакваното имам предвид Обединеното кралство Германия и въобще всички държави членки. беше взето решение да бъдат проведени тези инспекции, въпреки че това беше само препоръка на комисията. И а, когато има проблеми и скандали от този род, комисията трябва да има право да нареди извършването на тези а, проверки и инспекции. Това а, е взето предвид и в а, пакета за млякото, който ние предлагаме но тази препоръка беше изцяло взета пред държавите членки и бяха а, проведени съответните действия. Разбира се, инспекциите си остават отговорност на държавите членки. Това, което мога да кажа е, че когато тестовете се извършват от държавите членки, те са много по-точни, по-прецизни от тези, които са направени от самите предприятия от промишлеността, защото бяха приложени мерките, които ние използваме на европейско ниво. Всеки път, когато се обсъждат инспекциите, трябва да се вземе преди този факт, не е мнение, то е факт. Пчелите господин Дейвид, бях изненадан от реакцията на държавите членки. Това беше първия ми опит в тази област. всъщност беше ми казано, че ЕФСА принципно е критикувана, че позволява всичко, че винаги казва да. Обаче по този повод каза не и повечето е, държави членки не искат да приемат това мнение. Е, доста доста бяха разбунени духовете, но а, трябва да се вземе предвид, че нямаше много проучвания, които бяха извършени, които а, водеха до а, мнението на ЕФСА, а именно, че а, никотиноидните а, вещества а, водят до тези негативни последствия. А, беше казано, че а, тези вещества, които се използват, возят до дезориентация при пчелите и оттам се намалява техния брой. А, Става въпрос, че ни трябва един период от две години, за да видим ам, дали наистина е така, дали а, ще се потвърди на а, научно обоснованото мнение на ЕФСА. Имаше такива, които бяха против, разбира се, някои под, подкрепиха. Трябва да кажа, че някои държави членки вече са въвели забрана за използването на тези пестициди и това е преди да. А, въобще да е издадена забрана на европейско ниво. Обаче това ще има последици за економиките. Особено в страните, в които няма опит с а, а, такъв тип а, вещества. В някои държави се наблюдава и постепенно нарастване броя на а, пчелните популации не можем да кажем, че ам, пчелите, броя на пчелите намаляват а, и само заради използването на тези пестициди. Но факт е, че намалява броя на, на пчелите, защото се използват определени типове ам, неоник, неоникотиноидни ам, пестициди. Нямаше обаче квалифицирано а, мнозинство, което да подкрепи предложението, въпреки че имаше абсолютно мнозинство сред държавите а, членки, които да подкрепят предложението и ние се придържахме стрикно към мнението на ЕФСА, с изключение а, а, на, парников, на, а, парниците, отделни а, култури, а, които могат да се засажат след а, цъфтежа и а, други теми, които бяха обсъждани в ЕФСА. Дали две години ще са достатъчни? Ами, е, това беше решение взето от държавите членки да се започне с период от две години, за да се види дали можем да имаме някакви резултати от тези изпитвания, резултати от самата забрана, бяха получени доклади, че има други пестициди, които са авторизирани, са одобрени и за тях също е доказано, че имат негативно въздействие върху пчелите. И ако това бъде е, доказано, аз ще се, върне, ще се върна към тази тема, защото е важно да бъдат защитени пчелите. Освен това, обществеността трябва да бъде информирана за значението на пчелите. Има някои азиатски страни в намаляване броят на пчелите е застрашено опрашването на растенията. Но не става въпрос само за опрашване, става въпрос и за, разбира се, производството на мед. Ситуацията се е влушила. Дори в Съединените щати се предприемат действия от самите предприятия, които са против това на държавно ниво да бъдат одобрени, да бъде одобрено използването на определени пестициди. Разбира се, ще наблюдаваме държавите членки за това как те контролират нещата, свързани с е, е, извършването на изпитвания е, с животни в областта на козметичната индустрия. Така че нещата да са наред. Сега, по отношение на ароматите, поретите, цигарите, енергилетата, нергилетата, ние не, а, не искаме да, да регулираме тези а, аромати, освен ако статистика не покаже, че има увеличаване на потреблението на тези продукти. Ако по-късно се установи, че тези продукти, чия, чиято употреба е ограничена, а, а обаче, ако се докаже, че употребата им се увеличива, защото са били освободени от разпоредбите на определена директива, то комисията може да наложи нови правила, които да обхващат и тези продукти. Значи тези продукти не са изцяло извън обхвата на този регламент. Те са споменати в регламента. Сега, по отношение на клонирането, да, ние очакваме доклада, свързан с а, оценката на въздействието. Да се надяваме, че ще стигнем и до законодателство. В момента сме в една странна ситуация, защото клонирането е възможно от техническа гледна точка в Европейския съюз. Разбира се, има а, противоречиви мнения, свързани с това дали трябва да бъде а, позволено или не. Има разнопосочни мнения и в Европейския парламент, и извън него, относно клонираното. Но а, става въпрос и за етикетирането на продукти, които съдържат в себе си месо от клонирани животни. Но при всички положения трябва да стигнем до едно решение, така че да се изготви законодателство по а, този въпрос. Повярвайте ми, много е трудно понякога да се премини през тази вътрешна процедура, за да се инициира а, определено законодателство, защото се стига до там, че а, а, ние въвеждаме такова законодателство, а, като то е изпълнено с разпоредби, без да се вземат е, предвид минималните изисквания. изисквания. Предложението трябва да вземе предвид какви са възможностите. Е, това предложение ще бъде е, проучено и от законодателите. Ако то е, не бъде прието, то ще се посвети повече време на други аспекти, ще се вземе предвид и съществуващо законодателство, но всичко това отнема а, време, разбира се, относно ветеринарната, а, ветеринарните а, препарати, лекарствени средства. А, има а, орган, отговаря за оценката на въздействието. Чакаме резултатите и от тях. А, говорим за антибиотиците, за а, микробиотичната резистентност. Относно етикетирането на алкохола, да, ние а, очакваме оценка, свързана с, с стратегията по отношение на алкохола. До края на тази година а, тази оценка трябва да е извършена. Благодаря, комисарио. Сега. Колегс, Сега колегите Калхайм Флоренс. Господин комисарио, разбира се, аз много се е, радвам, като чух от вас, е, че се е, работи в областта на защитата на растенията. не говоря само тук и за лобито на пчеларите. Искам да кажа, че в моя регион най-малките насекоми те е, вече е, са е, мъртви. Няма. Защото когато се пътува с колата в този регион, по, по стъклото вече няма никакви насекоми, които да се лепят. от всеки ден измира по един от тези микроорганизми. Последиците те първа ще ги усещаме и то с горчивина. Трябва да сме много обективни и да се ръководим от научните резултати. Сега, относно тютюневите изделия. Няма да говоря за цигарите, няма да говоря за тютюна. Имаше ем, една битка между отделните страни и беше решено ем, производителите на тютюневи продукти да бъдат проверявани ем, в рамките на директивата РИЧ. Те казват не. Е, тютюневите изделия са е, природен продукт и той не попада в рамките на РИЧ. Обаче тютюна вече не е природен продукт, когато има различни химикали е, в него. 50-60 е техният брой. Искам да ви кажа, че е, тютюневата промишленост се оказва е, натиск. И Има, има пробойна и тази пробойна трябва да бъде запълнена. Е, по, по минути и половина. Words, comments, аз съм напълно съгласен с всичко, което каза колегата Карл Хайнц, каза госпожа Род Перент. Относно новото предложение вчера, това са пет текста наведнъж, не смятате ли, че пропуснахте възможност да върнете обратно идеята за етикетиране за страна на происхода за всеки тип месо. Не става въпрос само за проблем с хранителната безопасност, а и за а, даване на повече информация на потребителите, по-добър контрол и проследяемост. Относно медицинските устройства. имайки предвид отговорността на човека, който ще дойде на работа следващата седмица. Не мисля, че това трябва да ви бъде единствен аргумент, за да чакате. Относно иновациите. Съгласен съм с вас. Съгласен съм с вас. Да, имаме нужда от иновации в Европейския съюз. Имаме нужда от заетост. Но едновременно с това трябва да защитаваме нашите граждани, нашите пациенти. И съм а, сигурна, че всички тези а, ставни протези, които в крайна сметка а, са се оказали, че не са били добре контролирани, смятате ли в такъв случай, че вашият механизъм а, е правилният. Дали ще трябва да имаме такъв механизъм за тестове преди а, даване на разрешително пускане на пазара или след, мисля, че трябва да помислите по-добре. Госпожа Корин Лепаш, благодаря, господин председател. Подкрепям напълно казаното от госпожа Род Берен за происхода, етикетирането на происхода на месото. Това е искане на всички европейски потребители. Не виждам защо да не го направим. Второ, трябва да кажа, господин е, комисар, че съм много изненадана от отговора, който направихте на колегата Лиотард относно клонирането. Нека да напомня, че Европейския парламент е, гласува много ясно през 2008 година отказ за клонирането. Това, което ви казваме е, че комисията е съгласна да има клониране. Това ако има етикетиране. А вие ни казвате, че няма никакъв проблем да има клониране. Вярно е, че няма правила. Тук сте прави. Но нека да ви кажа, че мнозинството от европейските потребители не иска да яде клонирано месо. И е, няма възможност да избира обаче. Така че това въобще не е приемливо. И господин комисар, какво трябва да направим, поне на първо време, трябва да кажем на европейският потребител дали месото е клонирано или не. Мисля, че това е, е начин комисията да бъде подканена по-солидно да действа. Имаме също така едно заседание, на което участва и ЕФСА и също така Генерална дирекция Санко. И докладът на ЕФСА за Спартама беше силно критикуван и положен на съмнение. Искам да видя какво а, мислите вие да направите, каква, какво становище мислите да направите относно този доклад на ЕФСА. Благодаря. Благодаря, господин председател, казва следващият оратор. А, ние ще се радваме да можем да ви зададем въпроси. Първо, аз искам да задам въпрос относно а, веществата, които нарушават функционирането на ендокринната система. Имаше едно писмо, което беше изпратено и беше поискано там да се направят едни стрес тестове за, относно критериите в това отношение. Това писмо беше изпратено а, относно дистилбена, парабена и бифен, бисфенола. А, когато говорим за тези вещества в козметиката и когато забраняваме тестовете върху животни, знаем, че а, тези вещества са химически елементи, и, но не дозата ще доведе до отравяне, примерно, а, а как точно се използват и колко често. И знаем също така, че тези стрес тестове, които ги няма, бавят цялата европейска стратегия. Когато говорим за а, тестове на продуктите, медицинските устройства. В момента се води един процес в Марсилия относно тазобедрените протези. Ако имахме по-стриктни но законодателство, нямаше да имаме подобен скандал относно имплантите и протезите. И накрая, относно клиничните изпитвания, Европейската агенция за медикаментите е атакувана от лобито на фармацевтичните компании относно едно лекарство и а, казвате, че трябва да имаме достъп, всички трябва да имаме достъп до а, резултатите от тези, от тези опити и изпитвания. В такъв случай нещата ще се разрешат. Благодаря. Um, um, Госпожа Тейлор. Благодаря. Комисарят най-вероятно знае, че миналата седмица имаше а, че миналата седмица имаше един скандал относно минималната цена, относно цената на минимална единица алкохол. Бихте ли ни казали малко повече подробности? Благодаря съвсем накратко колегата Парнио. Постигнахме съгласие в триалога относно трансграничните заплахи от тежко естество. И този текст, надяваме, ще бъде гласуван по време на пленарното заседание през юни. Смятам, че е много успешно, особено като виждаме какво става в Китай с новият птичи грип H7N9. Това е нещо много тревожно. Всички европейски служби, както и международни, се тревожат и се надявам, че нашият трилог изигра важна роля. Генерална дирекция Санко също лесни нещата. Този вирус Надявам се да може да ни кажете малко повече на ниво Европейска комисия, докъде сме стигнали с а, разследването на еволюцията, защото, а, доколкото се знае, може да има пренасене и зараза от човек към човек. Вече имаше 25% от общото случаите, които а, починаха. И това е 11 дни след обявяване на, а, за, на заразата. Така че виждате, вирусът е мутирал. И още нещо. Бифенол А. Имаше едно проучване, е, искане за проучване от страна на ЕФСА. В крайна сметка диагностиката, така да се каже, беше отложена. Във Франция Имаме също едно местно проучване с над 200 сътрудници и там беше доказано, беше доказана вредата от бифено А. Бихте ли ни казали нещо повече? Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Благодаря, господин комисар, че обменяме мнение с вас днес. искам да ви задам два въпроса. Единия вече беше зададен Става дума за клонираното месо от клонирани животни. В момента разглеждаме регламент за електронно идентифициране на говеждото месо и етиктирането на говеждо месо. И проблема е с клонирането, с месото от клонирани животни. Казахте, че през юни 2013, казахте го през ноември миналата година, че ще има регламент. не знам дали отговорихте, но аз отсъствах на... При подаването на законодателния пакет казахте, че се извършва ОВОС за говеждото и конското месо и при, при, приготвеното, заготовките от а, месо. Казахте, че подобен овоз по принцип трябва да бъде а, предаден до края на годината. Докъде сме стигнали? Аз в момента работя по регламента, свързан с а, говеждото месо и се питам, не бихме ни могли да включиме в този регламент едно изменение, свързано с а, клонирането. Следващият. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Сега колкото до семената, ще се върнем на този въпрос, след като разгледаме вашето предложение и го разгледаме наистина подробно. Първо бих искала да ви благодаря, господин комисар, и да благодаря на генерална дирекция Санка, Санко относно а, работата, извършена по а, разследването на трите инсектицида, пестицида и тяхната забрана. Бих искал обаче да ви задам един допълнителен въпрос, свързан с пчеларството, пчелите и използването на пестицидите. Така, значи три, три нико, никотиноида са били забранени, но същевременно четвърти ник, котиноноита току-що е пуснат на пазара и има разрешение за търгуване с него. Е, дали ЕФСА и кога ЕФСА би, ще извърши контроли върху въздействието на новите е, вещества, които се пускат на, на пазара? И второ, какви ще бъдат измененията в директивата за меда? Защо комисията до сега не е представила ОВОз? Ще го представили и в какви срокове? Благодаря ви. Следващият. Благодаря, господин председател. Економическия растеж и безопасността на храните са неща, които са тясно свързани и аз на времето работех в Словенския институт за, е, хи, за хигиена и хигиена на храненето и работех по един проект за насърчаване потреблението на местна здравословна храна. А, като и използването на различни а, плодове, зеленчуци, включително и а, отглеждането на чесън, но много тези а, продукти вече не се отглеждат в моята страна. Много зависи от храната, господин комисар, и това е един ключов въпрос. За, за това прав, прав, прави, правени ли са правили, правен ли е овоз относно качеството на тези четири продукта, които споменах, между които зеленчуците и чесъна. Господин председател, благодаря господин комисар. Искам да ви задам въпрос относно а, неравноправието в областта на медицинските услуги в много държави членки, увеличаващото се неравноправие. миналата, мина, миналата година приехме един доклад за усъвършенстване на медицинските услуги в държавите членки и комисията беше обещала, че ще излезе с доклад относно подобряването на тези услуги в различните държави членки в края на 2012 година. Такъв доклад обаче все още не е публикуван. Знаеме, че положението се влушава в много държави членки и по-специално в Испания, Гърция, Кипър, Португалия. Затова моят въпрос въпрос е следния. Течение ли сте, господин комисар, за това, че е несправедлима все по-неравноправни условия свързани с медицинските услуги в различните държави членки и предприемат ли се мерки и какви мерки за премахване на това неравновесие и несправедливо отношение и за смягчаване послед, последиците от е, финансовата криза следващи? Благодаря, господин комисарио. Благодаря ви а, за вашите последователни действия, не на последно място в областта на неоникот неоникотиноидите. Искам да присъединя и към това, което каза Карл Флоренц. Това е един проблем, с който трябва да се справим. вие споменахте, освен това, че тук става въпрос не само за пестицидите, ами става въпрос за биологичното разнообразие и тези насекоми, които зависят от опрашването на цветята и растенията. Ние не сме толкова въодушевени като вас. Ние смятаме, че има някои а, а, фактори, които ще допренесат за застрашаване на биологичното разнообразие, за това, че а, някои а, растения и животни ще изчезнат. Ето защо е добре да се въведат промени. Ам, относно биологичното разнообразие и, и по-скоро насекомите, които отговарят за опрашването и а, връзката с ГМО, посевите, а, които съдържат в себе си ГМО те могат а, да имат негативно въздействие върху а, опрашващите а, насекоми. Нека да си имат предвид съображенията, свързани не само с здравето, но и с други екологични аспекти, когато се говори за приемане или отхвърляне на ГМО. Относно етикетирането, това е нещо, което също трябва да се вземе предвид. Европейския парламент държи на въвеждането на съответните мерки в тази област и ние държим на запазване на биологичното разнообразие. И така, ние сме към края на ам, списъка с ораторите. Сега ще дам възможност на комисаря, ако може накратко да отговори. Моля, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за въпросите. Ще се опитам да отговоря на на всички. За по етектирането. Спомняте си, когато имахме дискусия по повод конското месо, разговаряхме надълго и на широко по този проблем. Все още очаквам резултатите от ОВОС. До края на тази година ще, ще надявам се, че ще приемеме законодателството. Очакваме резултатите от доклада до края на пролета, преди лятната вакансия и след това ще предприемем необходимите мерки в различни области. Външни, външни. Все повече и повече държави членки и депутати съответно са за подобно предложение и все повече държави членки в съвета биха искали да бъде обозначен мястото на происход, т.е. къде е родено животното, къде е отглеждано, къде, е, къде се намира кланницата и така нататък. И когато обсъждахме етиктирането, е, стана ясно, че това най-вероятно тази загриженост беше под, а, така подкладен, подкладен от а, скандала за конското меско, но на, на практика а, това е един много по-широко по обхватен проблем и ако ОВОС стигне до заключението, че може да има такова обозначение, то, то тогава наистина трябва да имаме едно хармонизиране, струва ми си, вие ще се съгласите с мене, за етиктирането на не само на този вид продукти, но на всички преработени продукти. Но колко, колкото повече държави членки са подкрепят подобно етикет, етиктиране, толкова по-бързо ще стигнем до някакво решение. Затова ще се придържаме към сроковете, които сме приели. Не знам дали ще успеем да го включиме в пакета, но при всички случаи до, ес, да есента ще е получите е, резултатите от ОВОС до 2014 година. Ще, бъ, ще излезат и резултатите от допълнителни допълнителната овоз на други продукти, но при всички, при всички случаи ще, ще, ще има някакво законодателство, но много, е, но много е възможно това да се отрази по някакъв начин върху цената на продуктите. Сега, колкото господин Карл Хайнс Флоренц. Е, по-лесно е да се защитават пчелите, отколкото мишките, тъй като пчелите са много по-обичани и популярни сред широката общественост. Сега споменахте и директивата за тютюневите продукти, лобито и така нататък. Ще се върна към казаното в началото. Тези, които се противопоставят на залегналото в директивата и измененията, които сте внесли, така че тези, които са против, както казах, те няма да се да кажат не, те просто ще се опитат да отложат нещата. И цел, целта е да, не, сега не се знае и кой съвет трябва да бъде натоварен с това. Е, мини, министрите по, на здравеопазването или е, съвета, който отговаря за е, конкурентоспособността. Защото в крайна сметка тук става предимно за проблем свързан с човешкото здраве, защото ако успееме да намалиме броя на пушачите с 2%, т.е. 2 милиона и половина по-малко, то това ще има економически последици. Някои положителни, някои отрицателни. Така че, как, какво трябва да направи един комисар? Да насърчава пушенето за създаване на повече работни места или да защити здравето на останалите? Това е наистина един въпрос като за яйцето и кокошката. Така че, нека се опитаме да се защитим от онези, които ще се опитат хитричко не да кажат не, а просто да заобиколят е, нещата. Така че да ви накарат е, да, е, да, да трябва да назначите нов докладчик, да се загубят още 3 години и така нататък и така нататък. Така че и няма да има никак, никакви, никакви резултати до 3,5-4 годините, ако не се възползваме от възможността да приемеме колкото се може по-бързо това законодателство. Така че нека бъдем много внимателни и предпазливи. Опитах се да изложа фактите. комисарите, парламент депутатите разгледаха фактологията, но тя но, но тя не е точна. Сега казват, казват е, че се, се опитваме да е, в крайна сметка да наложиме много по-тежки правила за, е, в една традиционна област. Но това не е вярно. Ние никога не сме имали намерение да осложняваме нещата. Казах го многократно. В никакъв случай нашата цел не е да наложиме по-строги мерки, по-тежки е, изисквания спрямо традиционалните семена. хран, хран, храненето, храните и здравеопазването. Разбира се, това са тясно свързани неща, защото в крайна сметка знаете, че затластяването и много от болестите се дължат на липсата на упражнение, на начин на, на хранене и потребление на алкохол. Колкото до минималната цена на алкохолна единица, всички изследвания относно мерките за контрол упражняван над тютюнопушенето или потреблението на алкохол, оказва се, че най-ефективните мерки са фискалните мерки, противно на това, което смятат хората. Но, наистина беше, беше очудващо. И аз бех, и аз бех очуден, когато раз, разбрах, е, че фискалните мерки са най-ефективни защото някои, някои казват, че ако се увеличи цената на тютюна, на пацигарите или на алкохола, хората ще продължат да пият и да пушат, но не, не е така. Има, има резултати. Кол, колкото до храната, обаче, колкото, колкото повече обаче се увеличават а, цените на здравословната храна, толкова по- повече ще намалява потреблението на този вид храна. А, както казах, ние ще предприемем всички мерки, които ще имат за цел да намалят а, за потреблението на алкохол в Европа. Колкото до несправедливото несправедливите или неравноправните условия и знаете, че е, дълголетието е различно в различните страни и аз самия казах на а, а, министрите на здравеопазването, че а, наистина няма да, ням, те няма да могат да се противопоставят на бюджетните ограничения и ние в, в комисията сме подложени на подобни економии, на подобни ограничения. Така че, вместо да се противопоставят, те трябва да направят възможното с по-малко средства да се запазат да се запази качеството на медицинските услуги, на здравните услуги. Дали е, бюджетните ограничения са имали пряки последици върху качеството на здравеопазването, А, сега, може би, може би да, може би не, не. За някои, примерно, психически заболявания, те може би не са пряко, пряка последица от, е, от бюджетните ограничения, но са по някаква последица от е, финансовата и економическа криза. Но при всички случаи аз наша, е, наша, нашата цел е да подпомагаме държавите членки, а не да санкционираме, но да ги, да ги подпомагаме при прилагането на мерки, които да осигуряват устойчиво развитие, да им помогнем да въвеждат нови технологии и по този начин да могат с по-малко средства да поддържат едно качествено здравеопазване. В господин Пълмен спомена трансградичните заплахи за здравето. А, аз знаех а, за това още преди приемането на директивата. Да, субс... Субсидиарността понякога е много добър аргумент, вклю, включително и да предотврати намесата на комисията в е, да, да, да, да, да, да се намери в, е, е, да се намесва в работите на държавите членки, особено в областта на здравеопазването. Знаете, че субсидиарността е от огромно ключово значение, аз се, аз се опитах да убеда съвета, че трябва да има поне три е, заседания по време на едно председателство, а не две, защото става дума за толкова много разнообразни теми, включително медицински, съоръжения и така нататък, но... Аз казах на министрите на здравеопазването, принципа на субсидиарност има раз, различни аспекти. Има има, има заплахи, има проблеми, които могат отлично да се, да се решат само от държавите членки, но има други, като например птичия грип и други, където само една а, обща, а, единна съвместна дейност може да доведе до резултати. И тогава самия принцип на субсидиарността изисква да има а, а, съвместна дейност. Колкото до птичия грип, 148 случая на заразяване са потвърдени от Международната здравна организация. И трябва да се разбере как точно се осъществява прехвърлянето на заразата. Това в момента се търси от Центъра за изследване на заразите в Стокхолм. И от 31 март Европейският център изготви две оценки на риска, които бяха споделени с а, държавите членки. И третата оценка скоро ще бъде публикувана източникът на вируса не е потвърден на този етап и също така няма ясни заключения дали наистина вирусът се прехвадава от човек на човек, но мутацията може би продължава и това не може да се изключи. Над 2000 контакта с птици а, са установени и едновременно с това не, пък не, между тези лица не се установи да има прехвърляне на заразата. Но а, сега се разглежда също и дали а, заразата може да се предаде и на влечуги всички лица, които са били е, в Китай, са се върнали в Европа и са евентуални носители, преносители на вируса и са имали някакъв контакт с птици, съответно са подложени на изследвания. Идеята е да се осигури сигурност на европейските граждани и да се подсили европейската система за ранно предупреждение ще има утре едно заседание по същата тази тема, заедно с Европейската мрежа за борба с заразите. И опитваме се да увеличим опростяването на споделянето на информация. Тоест, държавите, които искат да изпратят проби на референтна лаборатория, примерно в Обединеното кралство, могат да го направят веднага във връзка с този вирус. Така че, дори и е, е риска от заразата е много нисък, той все пак съществува. лично аз отидох в звеното в Люксембург скоро да видя какво се прави там. Те определено работят и бях впечатлен от видяното. Едновременно с това а, има забрана за внос на живи птици от Китай в Европейския съюз. Мисля, че това е като цяло каквото можах да отговоря по въпросите. А, по аспартама забравих, извинявайте. Има едно становище на ЕФСА, което ще бъде изготвено към месента и факта, че няма още такова становище, се дължи на а, проблемите, свързани с огромния брой становища, получени в ЕФСА. И ЕФСА поиска повече време, за да може да разгледа и да ги включи тези, а, да включи тези аргументи в а, своят доклад. По бифено А, както и всички останали вещества, разбира се, има по-добри други възможности. Все още очакваме оценката на ЕСА и по а, този елемент. И а, относно веществата, които пречат на ендокринната система, комисарят Поточник се занимава с този въпрос и съответно ние участваме в процеса и а, с, разглеждаме влиянието на а, тези вещества в козметичните продукти и ще се опитаме да изготвим списък с критерии до края на нашия мандат. Благодаря, господин председателю, а, господин комисарио. Винаги ще има много въпроси, които ще се задават, защото темите са много всеобхватни. Благодаря на всичките колеги, които участваха в размяната на мнения. Благодарим и на комисар за това, че отговори на нашите въпроси. До края на мандата ви ще си съдействаме с вас, разбира се. Да се надяваме, че боричкането около разпределението на правомощията в комисията ще бъде приключено. Здравопазването е една много важна а, тема. Не трябва да има толкова често предразпределяне на задачите, защото може да се пренебрегне здравеопазването. Разбира се, имаше предложение комисиите да бъдат ориентирани към съответните ресори в Европейската комисия. Аз се противопоставих на това, но здравеопазване, безопасност на храни и така нататък. Всичко това е много важно. Благодаря ви, господин комисар, още веднъж, че бяхте наш почетен гост тук. На 29 и 30 май ще се състоят следващите ни заседания. А, всичко най-добро и тези, които ще си пътуват, а, лек път.